Chers collègues, euh, bonjour. Euh, bienvenue pour euh, notre. Euh, Добро утро. Добре дошли на всички на нашата межпарламентарна конференция и въобще цялата седмица е очертана от срещи между представители на парламентите. Ще обсъждаме темата за фискалния пакет за стабилност и консолидация. Като, разбира се, това ще е един вид подготовка за среща, която ще се проведе през пролета, срещата на върха. Имам предвид. Тук имаме представители на а, националните парламенти, с които ще проведем дискусия. Не е нужно да подчертавам, струва ми се, колко голямо е значението на сътрудничеството между националните парламенти и Европейските, Европейския парламент, защото много от правомощията са отредени на националните парламенти. И действията на националните парламенти имат пряко въздействие върху работата на Европейския парламент, що се отнася до някои директиви и разпоредби. По време на това полугодие е необходимо нашата комисия да работи съвместно с комисията ЕКОН и комисията договаряща за бюджета, за да ам, обсъдим въпросите, свързани с економическата и социалната политика. Благодаря на всички представители на националните парламенти, благодаря за вашите ам, писмени становища и а, отговори на нашия въпросник, който изпратихме. Всичко това ще а, допринесе към по-плавното протичане на нашата работа. Разбира се, може и в интернет също да се информирате, да дадете вашите мнения за това как протичат нещата и във вашата страна. Ще имаме две сесии. Тази сутрин в първата част ще става въпрос за безработицата и социалните последици от кризата. За мен е чест да поздравя господин Янис Врустис той е министър, отговаря за заедостта и социалната защита, социалната закрила в Гърция. Искам да подчертая, че нашето сътрудничество е много плодотворно. Госпожа Даниеля Аури, тя е също тук сред нас. Тя е председател на комисията отговаряща по европейските въпроси в Френск, Френският национален парламент. А също и господин Димитрис Скремастинус, който е председател на постоянната комисия по социални въпроси в, в, в гръцкия парламент. Сега няколко водни думи. Искам да припомня, че Европейския парламент се занимава от самото начало с социалното измерение на европейската политика. Господин Ромпой е трябваше да изготви пътна карта от името на Европейския съвет и бяха очертани четири измерения – които според него са много важни ам, за изграждането на економическият и ам, паричен съюз. Така че а, той е изготвил неговите четири насоки, има и пета насока, която е свързана с социалното измерение. Разбира се, ИПС има и социал, социален аспект, социално измерение. По време на среща на върха преди една година дадохме и нашия принос от името на Европейският парламент чрез доклада Тайсън и това пето измерение беше включено. Освен това, Европейския е, съвет и парламента се ангажираха да изготвят предложения в тази насока. Беше изготвено становище през 2013 година и комисията също включи социалното измерение. От страна на Европейския парламент изготвихме проекто резолюция а, като реакция на становището, което беше публикувано. 387 а, бяха депутатите, които подкрепиха проекто резолюцията. С други думи, а, резолюцията беше подкрепена с голямо мнозинство. Това беше една първа стъпка за ам, прилагане на практика на това социално измерение в рамките на економическият и паричен съюз. Искам да подчертая значението на принципа, свързан с, с солидарността. Това е един аспект, който според нас също е много важен. Социалните елементи трябва да вземат централно място в европейската интеграция, както и всички останали инициативи на европейско ниво. Припомням ви за член 9 от Лисабонския договор. Нека не забравяме че безработицата в Европейския съюз вече възлиза на 26,6 милиона и повече от 25% от населението са застрашени от бедност или социално изключване. Много от целите, които обмисляме, са включени в стратегията Европа до 2020 година. Още преди края на вашия мандат би трябвало да се преработи стратегията Европа 2020 да се из... да се а, опрем на платформите, а, които имат за цел да се борят с бедността и социалното изключване. Необходимо е да се поемат ръководни функции, що се отнася до изпълнението на стратегията Европа 2020. Тези отговорности ще бъдат поети и от следващата комисия. От страна на Европа ам, Предложихме да има хармонизиране на европейско ниво и да има подход отгоре надолу на национално ниво. Не може да има преразглеждане в посока надолу. Необходим е план, свързан с показателите, свързани с заетостта и социалните въпроси. Това ще бъде един вид съпътстваща мярка, свързана с наблюдение на социалните последици, възникнали след економическите дисбаланси. Сега, относно показателите, Необходимо е да вземат предвид младежката безработица, да вземат предвид ситуацията по полов признак. Парламента и съвета постигнаха съгласие по отношение на гаранцията за младежите до, до 30 години трябва да се има предвид и бедността сред децата, както и достъпа до здравоопазване. И на трето място въпросът свързан с бездомните и на четвърто място въпросът свързан с ам, достойното работно място. Това са все показатели, които трябва да бъдат взети предвид, за да може да се ам, отрази реално а, каква е ситуацията в социално отношение. Ако искаме да продължим със социалния диалог, да го предвижим напред, необходимо е да обхванем и социалните ни партньори в нашата по-нататъчна работа. Съвет ам, ще развие допълнителни а, спомагателни показатели към тези, които вече са е, изготвени. За нас това е много важно, защото не искаме да сме в услуга на нашите граждани. Европейския бюджет също трябва да бъде изготвен по такъв начин, че да вземе предвид социалния аспект на ИПС и да се вземе предвид свободното придвижване. Ам, Различни елементи бяха обсъждани, някои от тях бяха, бяха обект на спорове, но всичко е отразено в текста, изготвен от парламента. Става въпрос за две неща. На първо място, когато вече са заложени тези показатели, те е, трябва да станат задължителни особено в рамките на препоръките, които са специфични за всяка една държава членка. Това е нещо, което искам да засегнем по време на дискусията. И на второ място, редица от нас смятат, че трябва да се работи и върху социалното, и върху економическото измерение, те да са свързани и да се ам, мисли за стабилизиране на ситуацията и най-вече в еврозоната. Много предложения са изготвени в тази насока, но има едно предложение, което е пряко свързано с а, тази комисия, а именно въпросът свързан с въвеждането на една социална мрежа, свързана, разбира се, и с въвеждането на минимално заплащане. За, euh, за всички. беше ем, изготвено проучване, в, ем, свързано с един такива механизъм. Като резултати от него ще бъдат публикувани на 12 и 13 февруари. Нашата комисия, отговаряща за заетостта, ще работим и за напред по тези въпроси и ще поискаме всички да дадат своя принос, не точно към социалния диалог, ами към ам, отделните ам, модалности, свързани с, с социалния диалог, така както и направи ам, Жак Делор на времето. Социалният диалог трябва да стане реалност. А, извинете, че се разпрострях а, малко повече, но а, тази тема е много важна за мен и съм убедена, че диалогът с националните парламенти е от съществено значение, особено като имаме предвид разпределянето на правомощията. Сега давам думата на господин Димитрис Кремастинос и ще го помоля е, да вземе думата в качеството си на председател на Комисията по заедостта в Гърция. Имате 5 минути. Благодаря ви, госпожо председател, да се председателствам заедно с вас. Това е много интересно заседание по тази интересна тема борба за безработица и също с последиците на кризата. До мен съм. Намира министра на заетостта на Гърция, господин Фруцис. Той работи изключително усърдно, за да реши сериозните проблеми в Гърция. Знаете, че проблем с безработицата стои много остро в Гърция в резултат от безпредседентната криза. Ние сме много радостни, когато научаваме какво се прави на европейско ниво в тази сфера миналата година. Ние чухме изявления за това, че е необходимо да се интензифицира дейността по борба с безработица и бедността. 35% е безработицата. В Гърция младежката безработица е 50% в Гърция. Има много семейства, които живеят под прага на бедността. Във всяко семейство има поне един безработен едва 50% от семействата успяват да намерят средства за да отопляват жилищата си. Също така това води до намаляване на заплатите при увеличаване на цените. Ситуацията наистина е изключително сложна и все по-трудно става да преодолеем този проблем. Обаче ние се надяваме, че благодарение на предприеманите от правителство усилия ще можем да намалим нивото на безработица. Извинете, има включен друг микрофон и не може да се осъществява превода добре. Просто моля ви, имайте това предвид. Може би да направим проверка. Всичко наред ли? Е? Господин Ман? как стоят сега нещата. Не може да чувате превод на немски. Бяха включени два микрофона едновременно и за това не можехме да чуем превода от германска кабина. Честно казано, аз не виждам тук някой включен микрофон, казва госпожа Берес, но моля всички, ако някой случайно се включи микрофон, да го изключа, за да може да се извършва превод. Ще подновя, ако ми позволите, госпожо председател. Надявам се, че сега вече всичко е наред. Госпожо председател, позволете ми да продължа. Или откъде? По-скоро трябва ли да се върна? Добре, ще кажа отново същото. Това, което казвах е, че почти преди точно една година ние чухме същите думи, включително и това, че една трета от гърците живеят под прага на бедността. Също така говорихме за факта, че 50% от младежите са безработни, 50% от семействата трябваше да се откажат от отопление, също така намаляват постоянно заплатите, докато цените на потребителските стоки постоянно нарастват в резултат от кризата. Всички очакват този вълшебен растеж от някъде да се появи, но ние знаем, че ситуация няма да се разреши достатъчно скоро. Но ние всички очакваме безработицата да бъде преодоляна, цените да спрат да растат – но какъв вид растеж можем да очакваме? В банковия сектор очакваме да се подобри ситуацията с ликвидността, така че те да могат да предоставят заеми на малките и средни предприятия. За съжаление, помощта от Европа не подпомогна кредитирането на малките и средни предприятия в Гърция. Същевременно наблюдаваме твърде умерени темпове на растежа. Така че всички тези усилия няма да се увенчаят с успех, ако инвеститорите не се върнат в Гърция. А можем да привлечем инвеститори само извън Европа. Така че много трудно този дебат да продължава само в рамките на Европа, без да има реален истински растеж. Това, което наблюдаваме е обаче един вид растеж който не бихме искали да наблюдаваме. Например, ако погледнем Германия, управляващата партия, Социалистическата и Демократическа партия, заедно с тясно центристската партия, се стремят да наложат нещо като плана на Маршал на Гърция, подобен на плана Маршал, който беше използван в Германия, за да се подобри ситуацията с промишлеността Този вид растеж е правилен растеж за страните от Южна Европа и Гърция. Казвам това не защото съм от Гърция, но нека да забравим, че Гърция най-много пострада от кризата. Разбира се, туризмата може да бъде приоритетна област. Ние имаме пристанища, включително и пристанища за яхти. Ние имаме добър климат, добри плажове и традиционно туризмът е бил основен приоритет на нашата економика. Гърция дълги години беше предпочитана туристическа дестинация в Европа, но ние не можем да продължаваме по този начин. Виждаме, че инвеститорите се оттеглят. Имаме и други сектори, за които трябва да помислим. Селското стопанство, нашите морски ресурси. Например, в Егейско море и имаме много сериозни морски ресурси, включително и за производство на енергия. Така че в тези сфери е необходимо да се вложат много усилия и средства, за да постигнем реални резултати в бъдеще. Надявам се, че с това изложение ви предоставих информация за размисъл, госпожо председател. И като съпредседател, заедно с госпожа Берес, не искам да заграбвам микрофона, затова ще дам веднага думата на господин Йоханис Фрутис, който е министр на заедостта в Гърция. Първо бих искала да ви благодаря за това, че се отзовах на нашата покана, казва госпожа Берес. Ако бихте могли господин министр, да споделите вашите идеи като председател на съвета, как отчитате социалното измерение на економически и паричен съюз в председателството. Вие сте начало на ротационното председателство в един период, в който предстоят след няколко месеца европейските избори, изборите за Европейски парламент. Ние бихме искали да знаем как разглеждате социалното измерение на економически и паричен съюз и как смя, смятате по време на вашето председателство да преодолеете съществуващите предизвикателства. Благодаря ви. Уважаеми колеги, благодаря госпожо председател, госпожо Ферес. Председател на председателю на Комисията по заетост на Гръцкия парламент, уважаеми евродепутати. За мен е голямо удоволствие да съм сред вас тази сутрин и да представя моята родина Гърция в качеството си на министър на заетостта и социалната сигурност. А, имам и друг ресор, а именно представител на председателството на ротационен принцип през следващите 6 месеца. Обръщам се към вас тази сутрин, тъй като вашата комисия отговаря за тези въпроси вътре в рамките на Европейския парламент. И това са именно областите, в които напипваме пулса на обществото, социалното измерение. Работи се много по въпросите на заетостта, което остава следа по начина по който подхождаме към проблема. Госпожо председател, може би за да отговоря на, директно на въпросите, които зададахте, ще ви кажа, че тази много трудна година, ще, към нея гръцкото председателство ще подходи с, с своя визия и сме уверени, че нашето председателство ще бъде много позитивно. Като приветстваме и помощ за целите, които сме си поставили, като сме сигурни, че ще ги постигнем. Знаем, че имаме много трудни въпроси, с които да се справим които са унаследени от предишните председателства. Но сме уверени, че това са въпроси, които очакват решение и то добро. Тази комисия на парламента играе жизнено важна роля за Европа в днешно време тъй като тя е изправена срещу големи предизвикателства. Кризата доведе със себе си редица въпроси, които изискват ефективни, преки и решителни действия. Ние разбираме добре, че изминаха пет години от началото на кризата и знаем, че европейският подход към решаване на кризата не винаги е протичал гладко. Процесът е, за преодоляване на кризата ни показа, че европейският модел и европейският социален модел е, се е разпокъсал и има някои структурни слабости в европейските институции, които трябва да бъдат, така да се каже, ремонтирани. Те ще изискват една реакция от наша страна. Вече споменахме стратегията Европа 2020 за развитие на интелигентна и устойчива економика, която ще подкрепя растежа посредством създаване на заетост. Тази стратегия е ключ, ключов подход към преодоляване на изправене с кризата. Нашата цел е да укрепим европейския социален модел, да преодолеем слабостите в ситуацията, в която се намираме днес. През последните няколко месеца бяхме свидетели на някои елементи на възстановяване на економиката, след е, е, рецесията през първата четвърт на 2013 европейската економика се връща към растеж. През втория по три месечи БВП в е, реални измерения се възстанови и към една положителна тенденция. Обаче, трябва да се отбележи, че този ръст бе постигнат в едно много нестабилно положение с големи различия между отделните държави членки. Така че още твърде рано да твърдим със сигурност, че това е устойчива тенденция. Въпреки това, Общото заключение, че економическата ситуация в Европа вече проявява знаци на възстановяване – позволете ми да се спра в по-големи подробности на случващото се в Гърция. В Гърция първите признаци на възстановяване са на лице, например безработицата започва да се стабилизира. Такива са показателите, економическите показатели, а в бъдеще така поне ни се казва от международните организации, че очакваме спад в безработицата, което е част от нашия бюджетен процес, от реформите, които се провеждат в страната. Структурните реформи в Гърция са краягълния камък на възстановяването. Ние наистина поставяме ударението върху растежа, и в Гърция след една доста дълго продължила рецесия, ние започваме мащабна реформа на, а, по една програма за структурни промени. Според ОИРС, Гърция е на първо място по изпълнение на социалните реформи. И вече женем плодовете на това. Според няколко изследвания, ние вече възстановихме конкурентноспособността, която бяхме изгубили, също търговският дефицит и за първи път имаме излишък, търговски излишък. Така че, Виждаме тук признаци на възстановяване, но трябва да сме предпазливи, трябва да сме сигурни, че тези усилия са съсредоточени върху растежа. Бюджетната ни програма е дългосрочна и трябва също да откликнем на целите, които а, а, са заложени в а, стратегията Европа 2020. Редица предизвикателства са изправени пред нас. Бюджетната стабилност е много важна ръст, за етост и социално сближаване. Мисля, че и в трите тези неща се развиват е, положително в последните месеци. Трябва да отбележим и факта, че пазара на труда е все още много нестабилен, е, е, много слаб. Безработицата е все още твърде висока, независимо, от че виждаме обратна вече тенденция. И ще е нужно още известно време, за да отбележим спад. През последните месеци, както казах, вече имаме стабилизиране и до 2015 очакваме 10,7% безработица в Гърция. Т.е. в Европа, а 11,7% в еврозоната. Така че това са все положителни признаци но все пак наблюдаваме и различия между отделните държави членки. Затова за нас е много важно да имаме правилна визия и да се предприемем решителни действия. А, ударението в, ще бъде върху а, способност, социално сближаване, а, ние сега ръководим Европейския съвет и от гледна точка на економиката и социалното развитие това ще е ключов въпрос. Предстоят избори за Европейски парламент. Също така ще бъде избрана и нова комисия през 2014 година, а и също така избор на нов председател на Европейския съвет. Тоест това ще са жизнено важни промени през това полугодие, но също така ще има и такива и в социалната сфера. Цената на прилагане на реформите е твърде късно, когато тези реформи са от много важно значение, ще е твърде висока, за да си я позволим. Високата безработица, която наблюдаваме, ще влуши социалните проблеми в Европа и няма да ни даде възможност да се възползваме от потенциала, човешкия потенциал. Затова трябва да сме много активни на този фронт. При това явлението на социална маргинализация, неравенство е, е твърде трудно за понасяне. Господин Кремастинус, който председателства комисията по заетост, подчерта какви трудности имаме, особено в областта на социалното измерение. Но това е много важен фактор и не бива да забравяме какво ни призовава да правим договора. Не трябва да забравяме целите на стратегията Европа 2020. Важно за нас е да се а, е, борим за утвърждаване на нашата конкурентно способност на Европа и също времено да е, предоставим социална закрила, за да имаме и стабилност в нашите държави. Кризата ни показа, че ни трябват колективни действия, по-добра координация между Комисията, съвета и парламента, ако искаме да гарантираме създаване на нови работни места и да гарантираме а, справене с социалните предизвикателства, срещу които сме изправени. Ако не сторим това, а, поемаме риска да влушим ситуацията в различните държави членки на Европейския съюз. Много важно е да признаем, че социалното измерение на ИПС е, ще бъде много важен фактор при предстоящите избори. Ние ще разглеждаме как се развива ситуацията в социалната сфера, безработицата през това полугодие, защото това е изключително важна наша задача. Трябва да идентифицираме потенциалните рискове, дисбаланси в социалната сфера там, където те възникват и ги е, съзираме. При това е, съвета по социални въпроси миналата година и социална политика се проведе като част от европейското полугодие. И е, таблицата с е, индикаторите в областта на безработицата беше много интересна. Госпожо председател, пита ораторе, давате ли ми още 5 минути? Добре, нашата цел беше да работим заедно с всички вас, за да се постараем да преодолеем тези предизвикателства. И госпожа Берез го каза. И повтарям, нови индикатори бяха поставени на този съвет. Например, такива свързани с топографията, с застаряващата Европа всичко това, което стои като дамоклиев меч над нас. И за това ние трябва да преодолеем тези трудности, да работим заедно с парламентарната комисия. Ние наистина искаме да претворим всичко това на дело. Благодаря за вашите пояснения и за това, че ни разказахте как стоят нещата в а, а, Гърция и че а, вашето председателство ще наблегне на а, социалното измерение. Сега ние се обърнахме и към Даниела Руа, която е председател на Комисията по европейски въпроси на Френската национална асамблея да се изкаже, защото тя се занимава с тези въпроси. Ние я поканихме да присъства на този дебат и сега давам думата на Даниел. Благодаря, благодаря, госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги. За мен е чест да съм, чест да съм тук на тази междупарламентарна среща, за да можем да обменим мнения, опит и да допринесем към изпълнението на политиките, с които се занимават Европейския парламент и съвета. Защо трябва да работим върху социалното измерение в рамките на ИПС. Това е един много важен въпрос, на който трябва да отговорим. А, защото откакто избухна а, кризата през 2008 година, ИПС е подложена по-добра координ... по координация в рамките и на економическия семестър. Какво означава това за европейските граждани? Те смятат, че продължават да страдат, губят работните си места. Необходими са редица а, инициативи, които да засилят социалното социалното измерение на ИПС. Трябва да се намерят нови начини, които да окажат съдействие на нашите граждани. Една четвърта от гражданите в Европа са застрашени от бедност дори в Германия бедността се увеличава, се разраства. Много млади хора в Европейския съюз са без работа и най-вече младите хора в Португалия, Испания и Гърция. Необходими са нови програми, такива каквито се провеждат в Испания и Португалия. Това са страни, които страдат от последиците от високата високото ниво на безработица. Не трябва да се пренебрегват последиците от кризата и а, економите, които бяха въведени в различни страни, обостриха е, ситуацията. Ето защо е необходимо да инвестираме повече в, в социалното измерение в рамките на Европейския съюз. Социалното измерение се превърна в инструмент, чрез който може да се преде по-голям смисъл на ам, проектите, които се изпълняват ние не работим само за финансовите пазари и за ам, егоистичния подход, който използват а, те. Дами и господа, правим опит а, да ам, влеем свеж въздух в ам, това социално измерение. Необходимо обаче да се засили координацията в рамките на економическия паричен съюз. Ефективен EPS трябва да се развива, като се вземат предвид отделните политики, които засягат социалното измерение. Те вземат предвид и предприятите и економики. Необходима е и солидарност, разбира се, която да бъде взета предвид при изготвянето на европейския бюджет, да се вземе предвид и ролята на нашите социални партньори при изпълнението на економическия семестър. Изготвените показатели ще дадат възможност по-добре да се оценят последиците от кризата, от функционирането на ИПС и какво е социалното въздействие на макроекономическите дисбаланси. Предвидени са механизми за предупреждение. Ще се вземе предвид и ситуацията, свързана с безработицата във всяка една страна. Целта е да се повиши заетостта в Европейския съюз, като се прави обмяна на най-добрите практики между държавите членки. По-голямата част от бедните хора няма достъп до социално-осигурителната система. Това е нещо тревожно. трябва да направим крачка назад като чели, защото Европейския парламент прие резолюция миналата година, която беше по-малко амбициозна от тази, която беше предложена от комисията. Необходимо е да има ребалансиране на социалните и економически политики и в тази връзка да се подобрят макроекономическите и социални баланси. Това е важно и за еврозоната. Съжалявам, че се получи така и трябваше да направим крачка назад, но окончателната резолюция, която беше ам, приета, беше разводнена. Бяха включени а, економ, економите, които бяха проведени, а, въздействието, последиците от тях, всичките процедури, свързани с макроекономическите дисбаланси, те не бяха взети предвид. Освен това беше включена идеята, че трябва да се създаде, да създадат нови показатели от Европейската комисия. Европейският Европейският съвет всъщност поиска те да бъдат включени в рамките на ИПС. Това е едно положително развитие. Необходимо е да бъдат включени нови показатели в вече съществуващата рамка. И тези показатели бяха одобрени от Френския парламент и вече се прилагат на национално ниво. Има показатели за ам, свързани с достой... правото на достойно работно място. Има и конкретни препратки, свързани с Европейската социална закрила. Ще продължаваме да стимулираме работата по тези теми. Госпожа Береш, аз и други колеги от френския парламент. На 18 феврали ще имаме среща по въпроса и смятам, че ще направим една много а, интересна дискусия. Измерението трябва да а, обхваща много аспекти. Социалното измерение не трябва да е нещо, което е подложено само на наблюдение – Ами то трябва да бъде включено и в по-нататъчните размишления, свързани с изготвянето на социалните политики в бъдеще. Трябва да помислим повече върху какво е, е влиянието на тези социални политики, например подпомагане на хората е, в нужда, обучението през целия живот и така нататък. Имаше доклад изготвен господин Готиерес, в който бяха включени показателите за измерване на бедността. Можем да включим и други коефициенти и по този начин ще имаме една по- широка представа за случващото се. Показателите трябва да са задължителни и трябва да се гарантира, че чрез тях ще могат да се отстранят тези економически и социални дисбаланси. Економическите и социалните политики трябва да бъдат подложени ам, на мониторинг в ам, международен мащаб. Сега, правителствата, обхванати от ИПС, трябва да обърнат повече внимание на този аспект от ИПС. Имам предвид социалния аспект. Не говорим само за среща на върха на страните от еврозоната. Нека да бъдат обхванати и други министри, не само финансовите. Всички да седнат на една маса, да а, провеждат дискусии, могат да присъстват социалните министри, например. Има смисъл само когато и представители на националните парламенти вземат участие. Член 13 е много важен и има значение за провеждането на дискусиите. Провеждане дискусиите в комисиите. Необходимо е да създаде една стабилизираща система на европейско ниво, която да се да обхваща ам, основното възнаграждение плюс ам, обещетенията за безработица. Такава система се обмисля в Германия и в други страни. Ако има ам, е, минимално възнаграждение, минимално основно възнаграждение, е, в някои страни наистина има значение, да речем като в страни като Румъния, в сравнение с Германия, Франция и Ирландия. Необходими са някакви гаранции. Те ще са те ще са много важна мярка, за да не губят повече, все повече хора работните си места. Господа, госпожа Перес има много добри идеи за това как да се ам, противодейства на възникналите проблеми. Трябва да се работи на всички нива, за да може социалното измерение да стане една неотменна част от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, че се вместихте в отреденото ви време. Малко объркване се получи, свързано с нашия график. Относно минималното възнаграждение, нещо по което трябва да работим и в бъдеще, говорим за доход или заплата. Тук става въпрос за две различни неща. Много хора вече, много от присъстващите са получили този така наречен жълт картон. Ще обсъдим социалното измерение на ИПС. Ще съм много строго по отношение на времето. Ще разполагате с по две минути. И ще имате възможност да вземете участие в дискусията и съответно нашите гости тук на трибуната да могат да ви отговорят. Доминик Каниган е... ще вземе думата от Ирландския парламент. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам от сърце предложенията на комисия да се включи социалните измерения в ИПС и публикуването на проекта на социалните показатели. Както и вие, госпожо председател, ни смятаме, че биха могли да се включат допълнителни показатели. Моята парламентарна комисия през ноември-декември много интензивно обсъждаше предложението на комисията и поканихме представители на представители на синдикатите, на женските обединения и други неправителствени организации. И ние осъзнаваме, че е необходимо да има ограничен брой показатели, обаче смятаме, че трябва да се включат въпроси, отнасящи се към равенството на половете, особено равенството в заплащането между мъжете и жените, както и правото на достойно работно място. Също смятаме, че следва да се обърне повече внимание на временно наетите работници, едно явление, което става все по-разпространено. За това бихме искали комисията да отрази тези наши мнения. Доколкото разбираме, комисията е готова да го направи. Искаме да попитаме какво ще се случи, ако държавите членки не успеят да отговорят на тези показатели. Ние трябва да видим реални резултати от тази дейност. Благодаря ви, изключително практично изказване и подход. Следващият оратор. сенатор от Италианския сенат, господин, извинете, госпожа Гуидини. Тя представлява Демократическата партия. Имате две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко, за да спестим време, изцяло съм съгласна с вашето уводно слово – и с оратора, който се изказа непосредствено преди мен. Социалните показатели, разбира се, могат да бъдат подобрени, може на по-късен етап да се добавят нови социални показатели, но смятам, че това трябва да бъдат едни неутрални показатели, но изключително важно е да отчитаме равенството между полове, а също така и баланс между различни възрастови групи. Трябва да анализираме по-задълбочено кризата и различни макроекономически показатели, които могат да повлият по различен начин различни категории от населението. Това, което следва да направим, е да си извлечем полуки в резултат от прилагането на тези показатели – и измерването възоснова на тях, за да можем да разработим разумни, разумни макроекономически стратегии за финансова стабилизация, за подобряване на цялостната ситуация в нашите държави. Да, нашите държави предприемат е, мерки, някои от тях имат социално въздействие, но то не е устойчиво, не е дългосрочно, то не се отразява трайно върху живота на хората и не позволява економиката да се възстанови реално. Бих искала да попитам дали Комисията Европейския парламент са наясно с това, че трябва да се придвижваме напред. Не става дума само за въвеждане на социални показатели. Необходимо е да се предприемат социални мерки. Те трябва да бъдат заложени в економическите споразумения, бюджетните споразумения, за да може да се възроди растежа. Просто не можем да очакваме конкретни политики, например, за заделена средства за европейска гаранция за младеща, да бъдат разглеждани по различен начин от мерките за финансово здравяване. и други економически, задължителни за изпълнение, извинете, економически условия, заложени в тези споразумения. Господин Ричард Фарбър, за две минути, заповядайте. Zdravím představitele řeckého předsednictví а варуя. От сърце приветствам представителите на гръцкото председателство. Моля, отчетете следното. Причината за това, че не се придвижваме напред, е, че няма надлежно внимание към социалната сфера. Държавите членки не искат да предприемат реални социални мерки. Държавите членки непрекъснато се оправдават с, с спецификата, различията, традицията. Докато това не се промени, нищо няма да се промени. Лисабонската стратегия е по-добри и повече работни места. Обаче виждаме, че работните места намаляват, стават все по-лоши. Докато не се промени отношението на държавите членки, нищо хубаво няма да случи. Благодаря ви за това кратко и ясно послание. Сега от името на Кипърската камера на представители давам думата на заместник-председателя на Комисията по социални въпроси и заедостта. Стеви Кукама, заповядайте. Скейт с Скеви Кукума се казвам, уважаема госпожо. Благодаря ви. Обедена съм, че ще бъде много сложно тази програма да бъде доведена до успешен завършек. И не само, що се отнася до разпоредбите в социалната сфера, но и защото все още не сме преодолели кризата. Решенията на Еврогрупата от март миналата година, отнасящи се до финансовото положение на Кипър, станаха начало на един омагиосен кръг на бедно социална изолация, безработица – всички тези явления в еврозоната достигнаха рекордни нива и особено страдат най-уязвимите групи от населението. 50% от младите хора в Кипър са безработни. Социалната закрила значително намаля след 2013 година и едва ли преди 2015 година ще видим дори стабилизиране на ситуацията. Виждаме, че хората продават жилищата си, за да изплатят дълговете си. Те стават бездомни. Необходимо е да се заложат добри показатели, да се измери мащабата на кризата, но трябва много ясно да се заяви, че най-уязвимите групи населението трябва да бъдат подпомагани – трябва да се борим с безработицата в местните общности, но също така и на нивото на Европейския съюз. Трябва да възстановим производителността на труда и да я повишим. Социалните партньори трябва да бъдат винаги консултирани Договорите за колективно трудово договаряне са изключително важни в този контекст. Е важно да се защити минималното ниво на доходи, трябва да се защитят хората от бедността и социалното изключване. Давам сега думата на координатора на групата социалистите в Европейския парламент. Да, благодаря ви. И аз искам да приветствам колегите от националните парламенти и много се радвам, че в момента имаме възможност да говорим за социалното измерение на, ИПС, на ИПС. Обеден съм, че това е сфера, в която ще наблюдаваме много важни неща за бъдещето на Европейския съюз. Социалната политика винаги е била беден роднина на другите европейски политики. Винаги се е говорило само за економическо мислене, за количествени показатели. По време на Делор много законодателство беше прието в тази сфера, но се оказа, че беше невъзможно да продължаваме по този път, особено предвид заливащия ни неолиберализъм. Виждаме какви са резултатите от това твърде слаба политика във времена, когато всичко е посветено на капиталистическите идеали и дърпането надолу на заплатите и стандарта на живот на гражданите. Важно е да признаем каква е реалната ситуация и да заявим, че Европейския съюз трябва да излезе от кризата, че трябва да се подобри економическото управление – и правителствата трябва да разберат, че не може да има економическо управление без социално управление, без социално измерение. Трябва ясно да заявим и да покажем, че не можем да имаме едина валута без едина политика за управление. Не може да имаме един пазар и едина валута без надлежни социални стандарти, приложими в цели Европейския съюз. Иначе ще имаме две а, неща в Европа. Едното е социалното измерение, достойния труд, а другото е ефтиния труд. Трябва да спастим нашите предприятия и трябва да спасим целия Европейски съюз. Много ви благодаря. Давам думата на Арко от Финландия. Благодаря ви, госпожо председател. Миналата седмица чухме много речи, в които се казваше, че проблемите на Европа са преодолени. Проблемите на еврото също така са преодолени, но виждаме бюджетни урязвания, безработица, бедност – Да взем за пример Гърция. Там те първа предстои да се извърши още много работа. И ние чуваме призиви за помощ, за подпомагане, разбира се, обвързани с определени условия. Аз не смятам, че може да се изгради бъдеще без да има помощ, без да има подпомагане, за да се стимулира растежа трябва да можем да решим всички тези проблеми колкото се може по-бързо. И това означава да обърнем особено внимание на социалните проблеми. И за това смятам, че е, не е толкова сложно да се решат тези проблеми. Да, безработицата е повсеместна в Европейския съюз. Как да решим този проблем? Чрез гарантиране на това, че че трябва да внедри механизми за подпомагане и подкрепа и те ще ни помогнат да преодолеем проблемите. Благодаря ви. Сега Дам думата на заместник председателя на комисията по заедостта Томас Ман, на Европейския парламент Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Към министъра Вуцис имам въпрос миналата седмица в Страсбург. Имахме заседание с господин Самарас и много окоръжаващи думи бяха казани. Кризата разкри, че има някакви противоречия в рамките на социалния модел в Европа ам, в вашата страна? Дали са извършени структурни реформи? ОИСР е потвърдил това, други се съмняват. Важно е тези, този успех, свързан с структурните реформи, да бъде публично обявен и в други страни, не само в Гърция. Ако е извършена проверка от тройката, свързана с, свързана с демократичния контрол, разбира се, е, дали има необходимост от е, директна намеса на тройката? Дали това е важно условие? Втория въпрос. И, им 6 е, милиарда евро сме предоставили за справяне с безработицата сред младежите. Това е една сериозна сума. В Германия ни липсват много специалисти. Дали и при вас това е така? ние искаме да се преборим с безработицата, а не искаме да изтичат мозъци от нашата страна. Сега ще дам думата на министър за да отговори на конкретния въпрос, но също така ще Приключа се с списъка на изказващите се, макар че има още трима. Госпожа Мизавлю от Полския сенат. Председателката се извинява за произношението на името. Преди това имате думата. Дами и господа, Полша гледа на инициативите на Европейската комисия с интерес. <clears throat> Полша не е в еврозоната и за това не се налагаше да реформираме сега по време на кризата нашите социални системи, тъй като ние работим по тях систематично и успяхме да избегнем най-жестоките последици на кризата. Обаче имаме известни съмнения – които страхуваме се, може би ще бъдат наблюдавани в тази дейност. По отношение на еврозоната, ние се страхуваме и не знаем дали тази инициатива няма да има за резултат една Европа на две или три скорости. И освен това, още една наша загриженост дали в, все още сме в рамките на нашите договори, дали те не трябва да бъдат изменени. И предложените инициативи трябва да бъдат приети при условие, че се въвеждат нови индикатори, но разбира се, те трябва да бъдат много ясни и ако това измерение ще се разширява а, и ще доведе до сближаване в а, някои области, ние смятаме, че нашата конкурентоспособност може би ще пострада в резултат от това и ще се а, стигне до загуба на работни места това е, е нещо, което влиза в противоречие с нашите цели, защото от една страна ние разглеждаме тази инициатива с голяма надежда, а от друга страна искаме да сме изключително внимателни и предпазливи. Но по принципа Польша иска да допринесе. Благодаря много. Филип Болян от Европейския парламент. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че трябва да имаме социално изменение на ИПС, но също така е много очевидно, че не сме достатъчно амбициозни. Трябва да работим и към, по посока на други перспективи. Да имаме по-голям брой показатели и смятам, че тези показатели трябва да стават все по-задължителни. Едновременно с това мисля, че е, е нужно да е, използваме и законодателството, да сме по-конкурентно способни. И нашите економически субекти, независимо дали големи или малки, трябва да станат по-конкурентно способностни в този процес на сближаване. За това трябва да се съсредоточим повече върху социалните отговорности. И то във всички области ако искаме да постигнем по-добри е, резултати. Трябва да вървим по посока към по-голямо социално сближаване. И в националните парламенти трябва да се проведат по-големи, по-широки дискусии за ограниченията на докъде може да стигне принципът на субсидиарността. А, да, разбира се, знам. А, добре, а, а, с, а, ми е ясно, че някои хора, които държат на националните прерогативи, може би ще се подразнат. А, но разбира се, тези показатели могат да бъдат доволно задължителни, а, така че да имаме подобни социални структурни ситуации в отделните страни, да се сближим повече и да създадем области на социално сближаване, с което да се което ще бъде положително за нашата економика и за економическото добруване на хората. Карима Дали. Благодаря, госпожо председател. Вижда се, че всички се съгласяваме, че трябва да укрепим социалното измерение на економически и паричен съюз. Това вече го говорим 5 години и след 5 години все още сме с усещането, че това не е приоритет нито на съвета, нито на комисията. Така че първият въпрос е как можем да работим заедно, за да направим напредък, да отбележим напредък и да гарантираме приоритета на социалното измерение. Това е първо. Второ, то се отнася също до това, което подчерта госпожа Берес. Госпожо председател, вие изнесахте прекрасен доклад и ни демонстрирахте до каква степен а, сме в економическа и парична криза. А, вие казахте, че е крайно време, както каза и грецкия министр, вече да имаме един план за възстановяване в важните сектори енергийния, където ключът да бъде социалната иновация. Но тук аз се сблъсквам с проблем. Европейските парламенти могат да бъдат източник на нови предложения на Европейския парламент, на основание на работата на националните парламенти. Но в момента като че ли виждам противоречие между това, което казваме ние и което казват съвета и комисията. Вие от гръцкото председателство казвате, че нямате на отговор за историческия рестеж. Международният валутен фонд още веднъж каза, че няма да имаме ръст тази година. Какво да правим тогава? Да се върнем при хората, нашите граждани, да им каже няма да има растеж или да, направим, да намерим альтернативни решения, за да отбележим напредък. Благодаря, благодаря много. Грецкият министр ни на два пъти бе споменат от изказвания с въпроси му давам 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще започна като с отговор на последния въпрос. Искам да ви гарантирам това, че гръцкото правителство през този период прави всичко възможно, ние не стоим с кръстени ръце. Опитваме се да обоздаем ситуацията в Гърция. Много неща се промениха. <clears throat> в моето въведение аз говорих за факта, че се отървахме от първоначалния дефицит и нека ви кажа, че в 2014 ще се придвижим от рецесия към ръста. Това е много важно, защото ще рече, аз вече го казах, ще рече, че с нашата работа за първи път успяваме да постигнем първоначален излишък търговски, в търговския баланс. Реформите, които предприе гръцкото правителство, това доведаха до това. Пак повтарям, ние не стоим с кръстени ръце, водим истинска битка за подобряване на економическото състояние. Сега да се върна към въпросите, отнасящи се до реформата. Благодаря за тези въпроси. Нека ви кажа, че в Гърция през последните няколко години преминахме, може би, през най-важните реформи които разбира се са много необходими, но такива реформи никога не сме провеждали. Да, имахме структурни въпроси, проблеми, но имахме и други предизвикателства наред с това, свързани с европейския проект. Но ако сега погледнете какво представлява Гърция на пазара на труда, а, има огромни рестрикции, но ние а, променихме много неща а също и по отношение на минималната заплата. Работим и по този въпрос и като министър на заетостта ще ви кажа, че сега създадахме един механизъм за социални осигуровки, при който имаме основно възнаграждение. Съгласихме се също и за минимална заплата, което ще рече, че от тук нататъка трудещите се ще извличат полза от това и тя ще, се, тя ще расте. За първи път включихме първите колективни трудови споразумения. Всичко това за първи път получихме увеличение на доходите на хората в, за последните 5 години. Дори преди кризата ние имахме такава система на закрила, наречена Артемида. И с тази система ние се борим, борим срещу а, избягването на данъците, сивия сектор в а, трудовата заетост. И като резултат днес сме свидетели на истинско подобрение. Налагаме глоби на работодатели, които наемат незаконно а, работници. И с тази глоба ние постигнахме много добри резултати. Също така Отбелязваме ръст на конкурентноспособността в Гърция. Имаше прогноза за 15% подобрение, но всъщност ние постигнахме 21% ръст на конкурентноспособността. Това е един процес, който бих казала, казал а, е резултат от нашата ангажираност и вече сме свидетели на стабилизиране на положението. И Евростат го потвърди, и нашите статистически учреждения. Спад на безработицата през третото три месечи на миналата година а през 2014 ще отбелязваме още по-голям спад на безработицата. И още веднъж да повторя, да повторя ние положихме максимални усилия да използваме и европейското финансиране. Всеки цент, всеки евроцент за нас е много важен в рамките на фонда по заетостта. Да, да ни бяха 6 милиарда евро и ние ги използвахме наистина ползотворно. Благодаря много, господин министр. Благодаря на всички, които участваха в дебата. Няма да правя заключения, казва председателката, тъй като това ще направим в пленарна зала след малко. Благодаря много за вашите изказвания, за вашия принос и съм доволна, че проведахме този обмен на мнение, който показва, че по един и същ въпрос ние имаме свои становища. Ваши превъзходителства, желая ви успех в работата ви и в дебата с съвета по тези показатели и а, по а, проблемите свързани с економическото изменение, измерение. Благодаря. Сега ще помоля нашите оратори да се отеглят от президиума, тъй като очакваме следващият панел. И покамвам на трибуната, казва председателската господин Саломон, заместник председател на Комисията по труд и социални въпроси на Румънската камера на депутатите и господин Сергио Гютиерес, докладчик по социалното измерение на Европейския парламент. Euh, Уважаеми колеги, ще започнем отново с нашето заседание. Сега ще се фокусираме върху аспекти, свързани с заедостта в годишния доклад. Става въпрос за използването на гаранциите за младежите и предвидените реформи, както и реформите в социалния фонд. Само 17 държави членки са представили на комисията своите окончателни планове, свързани с изпълнението на гаранциите за младежите. По време, по-скоро до края на този законодателен период, ще продължим да проверяваме докъде са стигнали държавите членки с изготвянето на тези планове и дали те отговарят на насоките, заложени от комисията. Парламент държеше за това да има пряко финансиране от Европейския социален фонд. В духа на изпълнението на инициативата за насърчаване на заетостта бяха взети предвид и мерките за увеличаване на заедостта сред младежите. В момента има големи различия, що се отнася до безработицата в европейски мащаб. Някои от проблемите са се задълбочили не само по отношение на безработицата цяло, ами и по отношение на безработицата сред младежите. Това а, отговаря, разбира се, и на, на годишния доклад за растежа, който беше изготвен. Господин Кремастинос ще вземе думата още веднъж за 5 минути. Моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо Берес. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа тук пред вас. Както казах вече и по време на предишната дискусия, Гърция, за съжаление, заема първо място а, по отношение на безработицата. А, Гърция е последвана от Испания като в Гърция безработицата е 60%. Много програми бяха въведени, които се изпълняват в момента. Това прочета и господин Веруци, но за съжаление резултатите не са впечатляващи работим. Ще работим и в бъдеще по този въпрос. Само с 1% на година се намалява безработиците. Какво значи това, че едно цяло поколение от млади хора ще ам, бъде безработно? Как, ам, на какви а, структури могат въобще да се оповават тези млади а, хора и как а, могат те да се включат в а, економическия живот на страната. И така, без съответни през съответния растеж между 2 и 5% на година това процентно съотношение е част от БВП, разбира се. Няма как да се подобрят нещата. Всички други мерки имат само временно действие, така както да речем да взимате аспирин, когато имате някакво сериозно заболяване може би аспиринът ще ам, облегчи симптомите, но няма да ам, ви излекува от болестта. Така че а, без съответните а, нива на растеж между 2 и 5% в Европа няма, разбира се, за съжаление да бъдат постигнати някакви значителни успехи. На следващо място. Ако някой е принуден сега да съкръщава пенсиите и възнагражденията, защото когато говорим за младите, да речеме, при тях има все още перспективи, но при пенсионерите няма такива перспективи. Те няма как да си намерят работа, за да си помогнат към пенсията. Тези лица пенсионерите ще бъдат наказани. Тези хора, които цял живот са си плащали пенсионните осигуровки, за да могат на стари години да живеят спокойно. А, не може а, да се а, отнасяме така към а, пенсионерите. Това не приляга на едно цивилизовано общество. Трябва по друг начин да се разреши проблема с пенсиите. Трябва да се проведат реформи. Необходимо е да се направят промени, които доведат до това, че да се въведе една средна пенсия, която да е гарантирана. Пенсионерите го заслужават, защото цял живот са работили за това. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви и за вашите коментари. Сега давам думата на господин Адриан Соломон, заместник-председател на комисията по социални е, въпроси в Румъния. И той ще говори за увеличаващата се безработица в Румъния и ще засегне темите, свързани с европейския семестър. 10 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми депутати в Европейския парламент, уважаеми гости, за мен е чест да мога да дам своя принос за този изключително важен дебат. Разделих моето изложение на четири части. Първо, ще говоря за заедостта и ще направя кратък преглед на социалното въздействие на кризата. След това ще говоря за причините за това, огромно въздействие на кризата върху социалната сфера. Трето ще прегледам политиките и мерките за преодоляване на кризата и намаляване на социалното и въздействие. И четвърто ще говоря за една нова економическа парадигма. Първо социалното измерение или социалното въздействие на кризата. Може да видим следните най-важни аспекти. Високо ниво на безработица сред младите хора. Все повече хора са застрашени от бедност. Има големи разлики в растежа между северните, южните и западните и източните страни. Все повече се различават заплатите. Виждаме, че едни извличат големи печалби, докато на другите заплатите им непрекъснато намаляват. Виждаме голям натиск върху системите за дан... за събиране на данъци и системата за социално осигуряване. Всичко това застрашава дългосрочен аспект економическия потенциал на страните и социалната ситуация там. Всичко виждаме, всички виждаме това, както и твърде мрачните прогнози за нивата на безработица в годишния обзор на растежа, като отчетем въздействието на кризата върху пазара на труда, не се очаква в скоро време ситуация се подобри. Има сериозни различия и между отделните държави членки в Европейския съюз и това подкопава един от основните принципи на Европейския съюз, принципа на солидарността. Така економическата криза може да доведе до социална криза и разбира се, нарастващото неравенство между хората е много опасно, защото екстремистки настроени сили използват това и подклаждат е, огъня, под, наливат масло в огъня и призовават дори да се прекрати с европейския проект хората стават все по-нетолерантни, все по-ксенофобски настроени в резултат от тези призиви и действия на тези крайни екстремистки сили. Що се отнася до економическото правление преди Европейския, в Европейския съюз, преди кризата, беше посветено на умереността, на фискалната дисциплина, на ниската стабилна инфлация. Това бяха необходими условия за макроекономическа стабилност. Но кризата показва, че това беше недостатъчно. Ценовата стабилност не е достатъчна, за да осигури економическа стабилност. Видяхме също така, че тогавашната економическа парадигма също допринесе до кризата. Кризата се разглеждаше единствено и само като криза на публичния дълг. И съответните корекция, съпътстващите, извинете, корекции в публичния сектор и в частния сектор доведоха до влушаване на ситуациите в страните, които имат дефицита и нарастване на нетолерантността към тях от страна на държавите с бюджетни излишъци. Ние в момента сме на ръба на японския капан на дефлацията, нещо, което подкопава конкурентоспособността на Европейския съюз. Виждаме също така, че реакцията спрямо кризата от страна на Европейския съюз е най-малкото субоптимална. Да, разбира, ситуацията е по-добра, отколкото голямата депресия от 300 години, но все пак не виждаме все още един ясен път, който да ни зададе кризата. Що се отнася до политиките и мерките за смягчаване на социалното въздействие на кризата, то бяха предприяти такива мерки, но те се основаваха върху идеята, че основната пречка пред заетостта е липсата на гъвкавост на пазара на труда. Политиките на Европейския съюз бяха средоточени върху структурни реформи, като намаляване на социалната закрила – по-голяма мобилност на работещите, децентрализация на колективното трудово договаряне, по-голяма гъвкавост при определена заплатите и намаляване на помощите за безработица, за да могат хората да бъдат мотивирани да се върнат на работа. Тези мерки бяха наложени на Румъния през 2010-2011 от тройката. И последната мярка – беше вдъхновена от идеята, че огромната рецесия, през която минаваме, са просто нещо като един допълнителен отпуск за работещите, защото поради намаленото търсене намаля и заедостта на работещите. Обаче без да създаваме нови работни места и без да имаме добра промишлена политика чрез урязване заплати и социални придобивки, съвкупното търсене само ще намалява. Това ще води до стагнация на економиката. Увеличаване предлагането чрез повишеното производство ще помогне само ако има по-голямо търсене на стоки и услуги. Да, наистина програмите за професионално обучение на младите хора, за преквалификация могат да помогнат на хората, но не е задължително, че така те автоматично ще си намерят нова работа. За това е абсолютно необходимо да имаме нов економически модел. И трябва на европейско ниво да създадем едно силно социално измерение на ИПС с таблици за резултати и с мерки за подпомагане на кредитирането на МСП. Чуваме, че такива мерки се обмислят и дори се прилагат. Това е добре. Но дали те обещават устойчиво възстановяване? Дали ще ни помогнат да преодолеем проблема с безработицата? Всички мерки, които в момента всички тези мерки, които се предприемат в момента, са само проблясъци на надежда в една твърде мрачна ситуация. Наблюдаваме все по-голямо неравенство между доходите на хората в държавите членки на Европейския съюз наблюдаваме все повече бедност. Смятаме, че истинското предизвикателство в Европейския съюз е да се преодолее неравенството както вътре в държавите членки, така и неравенствата между държавите членки, неравенствата, що се отнася до растежа и доходите. Що се отнася до големите кредитори, големите банки, в страните с бюджетни излишъци те работят срещу работещите в държавите с бюджетен дефицит. Истинския растеж ще бъде постигнат чрез по-малко неравенство, по-високи доходи, по-високи заплати в публични и частния сектор. Изключително важно е да утвърждаваме примата на демокрацията. Ние сме длъжни да го направим това, като истински представители на гражданите. Следва да направим така, че пазарът да решава в полза на обикновените граждани. Необходимо е да се въведе повече дисциплина на пазара. Така че всички пазарни участници да действат в условия на демократичен контрол страна на обществото. Както вече казах, в момента реакцията на Европейския съюз прямо кризата е субоптимална и безработицата се разглежда като резултат от структурни, а не циклични промени. Затова се взимат погрешни мерки, не се насърчава заетостта, а се прави по-гъвкав пазара на труда. Моят колега много правилно направи сравнение с пирина и рака. За да имаме економически растеж в Европейския съюз, имаме нужда от нов модел, който цели да се намалят различията между онези, които имат капитал в ръцете си и онези, които работят. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Бла председател на Комисията по европейски въпроси на Националния съвет на Словакия. Той ще говори за прилагането на Европейската гаранция, гаранция за младеща. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми дами и господа, колеги, благодаря за тази възможност да се изкажа по проблема. Ще започна с някои факти, отнасящи се до безработицата и заетостта и нашите социални програми. Това ще е първата ми част. А втората – альтернативните проекти, които според мен ще решат социалните проблеми. Безработицата, както и в Румъния, е един от основните социални въпрос, е, проблеми. Имаме 13,5% безработица, а тази сред младеща е 34%. Ако а, прибавим и образованите млади хора, стигаме до 40%, т.е. много високи нива Борбата с безработицата е приоритет номер едно. Имаме национален план за изпълнение на младежката гаранция. И според информацията, която имам, вече са започнали консултации с Европейската комисия. Последните ни е, успехи са постигнати благодарение на Европейския фонд, особено в областта на заетостта с младеща създаване на 12 000 работни места посредством европейско финансиране. Ние субсидираме, субсидираме работодателите, които дават а, работа на младежи до 29 годишна възраст и които са дълго били безработни и други групи. Правителството реши да позволи на работодателя да не плаща социалните осигуровки, ги поемаме ние и според, всичко това според индикаторите на годишния обзор на растежа. Въпреки факта, че тези мерки се прилагат вече дълги години, безработицата остава висока. Безработицата в Словакия има структурни причини – и към нея допринасят последиците от кризата. Три са основните причини за безработицата – неравенство между образователната система и пазара на труда, несъответствието. И в тази област ние създадахме няколко мерки, за да се повиши информацията в висшите учебни заведения относно нуждите на пазара на труда. Предприехме някои стъпки – задаване на практически познания на учениците в средните училища и в университетите. Второ, регионални неравенства е втората причина. Голяма част от страната около столицата Братислава там безработицата сред младежите е само 17 и нещо процента, а в останалата част на страната над 40-43%, което е наистина катастрофа. И ние използваме Фонда за социално сближаване, който е от ключово значение. Регионалните неравенства са един всеобхватен проблем и са свързани с развитието на инфраструктурата, използването на еврофондовете Нужно е да интегрираме римските, ромските малцинства, които са 7,5% от населението на страната, особено в източната част на страната, където са, те са най, най-голям брой безработни. Това са и социални, но и политически проблеми. Високата безработица в Словакия също се дължи и на лошата економическа стратегия от миналото, която се дължеше а, на а, данъци, по-ниска стойност на труда и заплащане на труда. От 2004 година Словакия е един добър пример на неолибералния модел. Ниски данъци за фирмите, частична приватизация на пенсионната система, което е на промяна и предимства дадени на работодателите. Въпреки обещанията, че всичко това ще мотивира работодателите да отварят нови работни места, безработицата продължава да е изключително висока. Гъвкавост, това е ключовата дума. Но това като че ли даде свобода само на онези, които използват спекулативни методи. Да, ние сме в авангарда на новата либерална политика, която цели намаляване на социалното неравенство и подобряване на текущото положение. Това е, е, е един идеологически модел, базиран на европейският модел и въвеждане на альтернативни проекти, на които разчитаме на подкрепата на Европейския съюз. Първо, проект в социалната економика и специално законодателство бе създадено за тази е, цел за насърчаване на предприемачеството. В Словакия този модел – е, от този модел ние се възползваме, а, е, за да създаваме повече работни места и да а, е, включим маргинализирани слоеве на населението, особено ромите. Също подкрепа за кооперациите в Европа. Те работят успешно, тъй като създават по-голямо, по-справедливо разпределение на доходите и също предоставят възможност за съвместно вземане на решение. Допринасят за облегчаване на безработицата, за повишаване на производителността и мотивиране на работниците. Затова ние апелираме към европейските институции да окажат по-голяма подкрепа на кооперациите стабилизиране на положението с заетостта и а, идеята за все европейски помощи или обещетения за бедните. Ако Брасъл не постигне а, своите социални функции, ние няма да можем да отбележим напредък в тази област. Идеята за гражданственост а, по Мастрихския договор включва някои економически а, psychologa T.H. Marshalla, jednoznačne predpokladá. Som пред... И социални права, но, а, но недостатъчно социални права. И затова е необходимо да се ревизира а, договора и да се тълкува европейското гражданство по един по-широк, в един по-широк аспект. А, да се повишат а, обещетенията за безработица, за всичко това стои идеята за гарантиране на безусловен доход на всеки. Шмите говори за европейската стипендия, която да се отпуска за млади хора в Европа. И по тази причина вторият проект, който предлагаме, плащане на европейски социални обещетения. Третият проект се отнася до а, економическата регионализация. Аз не отричам глобализацията, по-скоро съм срещу нейния сегашен а, проект а, във формата, в който виждаме, защото а, той се води от наднационалните корпорации а, и се получава един дисбаланс, който наблюдаваме. А, едно едно напрежение, натиск върху данъчното облагане и обесилване на националната държава. Ние не искаме да намаляваме, да понижаваме социалните стандарти, но искаме да повишим социалната закрила. Иначе няма да можем да се състезава. Европа няма да може да се състезава с Съединените щати, с Китай. Ние искаме нашите а, граждани да. не искаме нашите граждани да работят по 16 часа на ден а, и да се върнем към а, правилата на 20 век. Не искаме една грабителска един грабителски подход. Искаме да наложим европейски социален модел, който да не изкривява стандартите в тази област. И в обобщение Словакия се бори с безработицата, но е много ясно става, че неолибералният модел като че ли отбеляза провал – трябва да поставим ударение върху ролята на правителството. намаляване на социалните различия, хармонизиране на социалните политики, защото това е единствения път а, за предотвратяване на провали на пазара на труда. Европа трябва да става все по-демократична. Уважаеми колеги, социалното измерение беше засегнато много подробно, за разлика от младежката гаранция. Трябва да съм много строго по отношение на времето за изказване. Вече има десетима желаещи. Господин Готиерес първо за 10 минути ще вземе думата. Благодаря, госпожо Берес. Утре ще се гласува доклада който беше изготвен от името на Комисията по заетост и социални въпроси. Освен финансовите и економическите въпроси в рамките на макроекономическата координация, трябва да се ем, засегнат и социалните въпроси да поставят, бъдат поставени на равна нога с, социал, с економическите и финансовите аспекти. аспекти. Е, на някои им се искат, е, че вече кризата е минала и економиката се възстановява, е, че търговския баланс отбелязва излишък и така нататък, но други, като мен, са критични по отношение на економическата ситуация, да, има леко подобряване на макроекономическите показатели, но пък а, нещата куцат по отношение на со... постигане на социалните цели. Растежа в а, еврозоната е нисък, всеки пети ам, млад човек е безработен, в някои държави членки дори заетостта стига 50 60% социалната, социалното изключване се задълбочава. Много хора са застрашени и от бедност. Увеличава се и броя на децата, които изпадат в бедност. Така че трябва да вземем предвид два аспекта. От една страна е, възстановяване на економиката, това е важно, няма спор, но не трябва да подлагаме на съмнение и важността и на другите показатели, свързани с социалното измерение. С тези економически показатели може да се постигне краткосрочна сигурност, но в дългосрочен план е необходимо да се мисли по-широк в по-широк обхват, в противен случай рисковете са по-големи. Възстановяването на економиката е доста бавно и, баланс, и не е балансирано. Има големи различия между държавите членки. Миналата година, за първи път след създаването на Кохезионния фонд, бяхме а, свидетели на задълбочаващите се различия между държавите членки за това, че ам, не се осъществява сближаване между тях. Дори между определени държави и членки тези разлики са а, значително големи. Извършихме и критичен анализ и, и искаме да разясним как се стигна до тук. Критично се отнасяме към економическата стратегия за това, че тя не беше удачно изпълнена правителствата се намесиха прекалено много и беше подценена, беше подценен въздействието на кризата върху социалните аспекти. Въобще се подцени въздействието на криза не само върху социалните аспекти, но върху економиката като цяло. Обещетенията за безработица и други надбавки бяха съкратени значително в някои държави членки. В доклада сме изразили доста критики, както вече казах. Искаме да има повече демократична легитимност а, която да обхваща целия економически семестър. А, а, до голяма степен се прехвърля суверенитет и правомощия на европейско ниво. Националните планове за реформи, економическите програми трябва да бъдат обхванати от социалния диалог до бъдат обсъдени и в парламента преди да бъдат изпратени в Брюксел. Трябва да се подсили пакета от 6 законодателния акт, да се вземат предвид социалните реформи и ам, националните органи да могат да действат суверено. Ам, необходимо е да се спазва процедурата за взаимно а, взимане на решения на европейско ниво. Всички решения трябва да са ам, взети в духа на демократичната легитимност. Освен това, Да, е, всички сме наясно, че не трябва да се провеждат прекалено много реформи и да ни налегне една умора от реформи, така да се каже. Но необходимо да се проведат реформи, но не такива, които да водят до увеличаване на конкуренцията, чрез намаляване на възнагражденията или като не се подписват вече колективни трудови договори или като се намаляват социалните надбавки. Не трябва да става така, че последиците, негативните последици от криза да бъдат поемани само от малка част от населението. Необходимо е, е да се занимаем с, социалния и тарифен модел. Да се изготви стратегия на европейско ниво, така че да се насърчават инвестициите, които наистина водят до а, желаните цели. Тези инвестиции ще доведат и до устойчив растеж, разбира се, но трябва да се вземат предвид социалните предпоставки и колективните трудови договори. Тези аспекти не трябва да бъдат поставяни под съмнение. Много често хората след 45 годишна възраст ам, биват забравени. Не трябва да е така. Ам, говорим за гаранцията за младежката заетост. Може би бяхме прекалено амбициозни. 500 а, милиарда са били нужни, за да се спасим от кризата. За младежите са отредени 9 милиарда за следващите 7 години за целия Европейски съюз. Виждате ли къде са разликите и несъответствията? Тук става въпрос за едно цяло поколение, което може да бъде загубено, ако не му се обърне надлежното внимание. Понякога оставаме с впечатлението, че искаме да лекуваме щупен крак с аспирин. И какво продължавам да взима аспирин и се стига до там, че трябва да се ампутира и ръката. в Испания са отредени 1 милиард евро за младите хора и за внедряването на трудовия пазар. Но пък на година трябва да се спестят много повече средства. Но от активната за етост са отнети 500 милиарда евро. И така, накрая ще кажа следното. Искаме да се проведе дебат за европейските инструменти. Не трябва да се страхуваме от това да си направим съответните поуки. Но а трябва стабилните механизми да бъдат насърчени на европейско ниво. Още 30 секунди са ми необходими. И така тези автоматични стабилизатори на европейско ниво, които споменах, да се предвиди застраховка при безработица. Да речеме 1,2% от, от вноските, които правят държавите членки към бюджета на Европейския съюз. Тези средства могат да се използват за справяне с безработицата и да се намалят различията между държавите членки до а, политиката на заетост. Имаме 14 оратора в нашия списък. Мисля да дам думата на първите 7 оратора за да се изкажете в рамките на две минути, за да приключим след 15 минути. Искам да благодаря на онези, които взеха думата, включително и колегите от градския парламент. Да, много бих искала да чуя повече за Европейската гаранция за младежта или за реформа на пенсионно-осигурителна система, но се надявам, че това ще стане в бъдеще. Давам думата на председателя на Комисията по социални въпроси на Латвийския парламент. Заповядайте, имате думата за две минути. Благодаря ви. Благодаря ви, дами и господа. 2013 година може да се нарече година на стабилността, но социалните проблеми остават актуални в Европа. През 2014 можем да очакваме определено подобряване на ситуацията, но все още има много тревожни социални проблеми. Европейския семестър ще бъде един ефикасен начин за координиране на различните системи. Събирането на данни за анализ, и извършването на този анализ ще ни позволят по-добра координация и също така да научим повече един от друг. Важно е да имаме тези резултати, за да гарантираме нарастване и то значително на заетостта в Европа приветстваме идеята да се включат към сега използваните инструменти и таблици с резултатите за заедостта и социалната сфера. Обаче трябва да отчитаме, че тези показатели не могат да се използват като автоматична мярка за решаване на проблема. Борбата срещу безработицата и други социални последици от кризата ще изисква допълнителни реформи. Виждаме, че се правят опити да се подобри сегашната ситуация. Това ще ни позволи да продължим с вече започнатите реформи, да започнем нови реформи. Това въжи и за реформи в социалната сфера. Трябва да разглеждаме и краткосрочни и дългосрочни аспект тук. Важно е последиците от реформи да бъдат видени незабавно. Латвия вече извърши редица важни реформи. В момента важно е да се прилагат препоръките конкретни за всяка страна. Благодаря ви. Сега дам думата на представител на Италианския сенат, госпожа Барбара Лаци. Заповядайте. Благодаря. Мисля, че трябва да сме по-амбициозни, ако искаме да решим проблема с безработицата и други социални проблеми на европейско ниво. Това, от което имаме нужда, е повече смелост. Смелост да заявим, че бюджетната политика на тройката се провали. Вчера ние видяхме много ясно, че Самите те признаха, че резултатите не са такива, каквито са били очаквани от тройката. И дали като цяло има положителен баланс през последните 20 години. Видяхме как милиарди изчезват в джобовете на големия бизнес. Очаква се тази сума да нарасне от 20 милиарда до 34. Това е една погрешна политика. А ако искаме да разширим промишлената ни основа, трябва да се върнем към това, от което започнахме и да намалим натиска в данъчно отношение има сфери, които в момента не са много производителни, но те могат да станат производителни при наличие на финансиране. Затова е изключително важно да се гарантира кредитиране на предприятията, малките и средни предприятия, за да има растеж и заедост. Италия е страна на малките предприятия, докато в момента виждаме, че се помага само на големите предприятия. Благодаря ви. Благодаря. Сега от името на Европейския парламент Едит Бауър. Заповядайте. Бих искала да поставя въпрос към всички оратори в президиума за националния план за борба с младежката безработица. Искам да знам дали всички тези страни т.е. Гърция, Румъния и Словакия представиха подобни национални планове за действия. Що се отнася до всички тези страни, то те имат някои общи проблеми, например проблема с рано отпадане от училище и много други. Какво се прави в тази сфера? Например, в Словакия нивот на безработица е 8 пъти по-високо при нискоквалифицираните хора в сравнение с нивото на безработица сред висококвалифицираните хора. Така че проблемът е много сериозен. Искам да попитам какво се случва в тези три страни и бих искала да се превключа на словашки, защото искам да кажа нещо на нашия уважаван гост от Словакия. Когато вие говорихте за 70 милиона насочени към борба с младежката безработица, може би допуснахте грешка, защото в съответствие с нашите изчисления 21 милиарда евро са необходими за Европейския съюз годишно. Може би по този начин би се решил проблем в Европейския съюз много лесно. Мисля си, че допуснахте грешка. Също така бих искала да спомена, че повечето от ваши предложения се отнася до принципа на субсидиарността. Ако искате нещата да се променят, трябва да се помисли за такива инициативи, като европейски помощи за безработица. Държавите членки наистина трябва много да внимават за спазването на принципа на субсидиарност. Господин Филип Годри, за две минути, моля. И след това Валентина Парис от Националното Народното събрание на Италия. Благодаря ви, госпожо председател. Обещавам, ще говоря за гаранция за младеща и искам да поздравя Комисията по социални въпроси и заедост на Европейския парламент. Да, когато говорим за гаранция за младеща, трябва да разглеждаме този въпрос в контекста на Европа на гражданите – Борбата с безработицата, особено сред младежите, е сред приоритетите на френското правителство. Ние подобряваме професионалното образование и обучение, достъпа до университетите. А също е така важен проблем за нас, младите хора, които са безработни, да се върнат отново на работа. Що се отнася до гаранция за младеща от октомври 2013 година, разгръщаме тази инициатива Имаме вече пилотни проекти и програми. За съжаление, някои от регионите във Франция не отговарят на критериите за получаване на финансиране за тази цел, въпреки високото ниво на безработица. Там безработица сред младеща до 25%, така че трябва да помислим как да преодолеем този проблем на общинско ниво се изключва договори между органи за местно самоуправление и младите хора, така че младите хора да могат да се върнат на работа. И също така органите за местно самоуправление извършват ролята на посредник между предприятия от честния сектор и младите хора, които по този начин да намерят работа. Важното тук е тези пилотни схеми да работят и на европейско ниво. Трябва също така да има общо финансиране, но разбира се, изпълнението трябва да бъде гъвкаво, тъй като тук важна роля имат органите за местно самоуправление. Много бих се радвал да чуя от колегите новаторски идеи, така че да обменим добри идеи в тази сфера. Благодаря ви, Валентина Парис от Италия. Благодаря ви, госпожа председател. И в Италия плановете за гаранции за младеща вече са внесени. И парламентът вече започна работа по тях. нека да не забравяме, че в цели Европейски съюз италианския парламент парламент с най-много млади хора и с най-много жени. dell'impiego, cercando un'integrazione possibile tra pubblico. Ние в момента се стремим къде можем да проведем разграничаването между частния и държавния сектор, тъй като предишните условия се оказаха недостатъчно подходящи за генериране на работни места. Затова сега преразглеждаме съотношение на нашата политика спрямо публичния и частния сектор. Наскоро беше прият закон през 2012 година за пенсионното осигуряване. В момента имаме тези тъй наречени златни пенсии в Италия. И ние не можем да намалим тези пенсии, защото не е в съответствие с Конституцията, се въвежда законодателство, което има обратна сила. Обаче се стремим да гарантираме това, че хората, които внезапно остават безработни, да не губят с това и пенсионно-осигурителните си права. В светлината на предстоящото италианско председателство на Европейския съюз ще се стремим да помогнем на нашите национални законодатели да намалят разрива между гражданите и държавата. Това е също един проблем и той може до някъде да се реши чрез законодателство. Благодаря ви сега, госпожа Естрела има думата и последният оратор е представител на Полския сенат. Благодаря, госпожо председател. Политиката на економии изтягане на колана разруши а, средната класа и причини емиграция на големи маси младежи с, висока академична и професионална квалификация. И а, а, това а, прави още по-трудно економическото възстановяване в страните, които, които провеждат а, програми за реформи. Средното ниво или процент на млади хора, които а, не са в рамките на образователната или професионалната а, система на обучение, над 22 2% в страните в югоисточна процента а, сравнение, в източните страни, югоисточните държави в сравнение с 11% в а, северните държави. Трудно е да се реши този проблем, най-вече поради факта, че Както всички знаем, бюджета никога не достига. Младежката безработица ни струва повече от 100 милиарда евро ежегодно и а, а са необходими само 10 милиарда евро, за да могат 2 мили, милиона хо, млади хора да получат работни места. А, това е най-лошият, най-тежкият проблем, срещу който е на Европа. По-тежък от бюджетния дефицит и суверенния дълг. През май ни предстоят избори. Какви други гаранции имаме, освен гаранцията за младеща? Каква друга гаранция можем да дадем на младите хора в Европа, за да продължат да вярват в европейския проект, да ги мобилизираме да гласуват в европейските избори, да им помогнем да вярват, че имат бъдеще в собствените си държави и не трябва да емигрират и да напуснат родните си места в търсене на по-добър живот. Благодаря. Благодаря и последният оратор е госпожа Лов. Прекрасно, госпожо председател от Полша. Ние днес неколкократно чухме, че сме изправени срещу много проблеми в областта на, социали... на социалната политика, че липсват ресурси, че провеждаме мерки за стягане на кола, на дисциплина но как да намерим изход? Ще кажа нещо, което може да не е популярно, но е единственият метод, с който да подобрим ефективността си, когато харчим средствата. Т.е. като част от социалната политика. Има резерви в някои области, има още много е, възможности за маневриране, особено в използването на социалния фонд за нуждите на младеща и гаранцията за младеща. Трябва наистина да предоставим тази гаранция за младеща, да я изпълним с по-голямо съдържание, да реформираме пазара на труда, образователните ни системи в Полша го прави именно това. Ние реформираме цялата образователна схема, за да я приближим до пазара на труда също така се съсредоточаваме върху образованието през целия живот и вече са на лице първите резултати. Тази година сме свидетели на важни законодателни инициативи с цел повишаване ефективността на изразходването на средствата, така наречените ваучери за образование, стипендии Нашите млади хора ще имат по-големи възможности а, да работят, да учат и да работят. Аз наистина се радвам много, че а, сред приоритетите е именно подобряването на така наречените бели економики. А именно тази област на економиката при, в които имаме по-голям потенциал и той, той трябва да бъде използван, тъй като безработицата сред младежите почва да спада, но все пак съществуват проблеми и особено с заетостта на по-възрастното население. Благодаря. Euh, Благодаря на унези, които участваха в обсъждането и представителите на националните парламенти, на Европейския парламент. Само да кажа на госпожа Едит Бауър, че трите държави представени тук всъщност внесаха планове за изпълнение на гаранцията за младеща и го направиха наистина ще дам като доказателство факти. 160 малко повече от 160 милиона евро ще бъдат на разположение на Гърция от европейските социални фондове, което ще рече обаче, че е, Гърция трябва да осигури още толкова от собствените си бюджет. Що се отнася до Румъния, всичко също бе представено. Европейският социален фонд за Румъния е 94 милиона, което също ще рече, че Румъния трябва да предостави равностойно финансиране от собствения си бюджет. За Словакия планът е, сега се е, изготвя, сумата ще бъде 67,4 милиона евро. И пак е, Словакия трябва да осигури от националните си средства още толкова. Това казвам за госпожа Бауер. Разбирам добре, че всички а, изпитваме трудности по отношение на работата ни, но всички сме в една и съща лодка, имаме ние същи отговорности, използваме правомощията си, средствата, които са ни на разположение, особено гаранцията за младеща. Идеята на тази гаранция е да покаже, че Европа се грижи за притесненията и грижите на своите граждани. Благодаря на всички и нека аплодираме всички, които се изказаха и ви очаквам в пленарната зала. Благодаря.